Sehr geehrte Damen und Herren. Уважаеми дами и господа. Добре дошли на заседанието на комисията Юри. Днес след обед ще работим заедно и започвам с точка от едно от дневния ред. Искам да ви припомня, За разлика от друг път, заседанието на комисията ще започне в 3.30, а не в 3 и съответно ще продължи до по-късно, до 7. Има някои точки от дневния ред, които бяха изместени. Първо, точка 11. Докладът на госпожа Лихтенбергер за 29-ят годишен доклад – относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз. После точка 14. Това е становището на господин Лопес Историус относно предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. След това точка 15 доклада на и гласуването на доклада на господин Цвевка относно информацията, придружаваща паричните преводи. И после точка 28 относно искането за снемане на имунитета на господин Жабро. Останалите теми ще бъдат добавени Точка 31. Разни въпроси. Проверка на правното основание. Те ще бъдат обсъждани в рамките на точка 18. Тъй като въпросът за правното основание не ни дава мира, трябва да обсъдим темата. Това са три директиви. Смяната на статусът на майот. След това измененията, промяната на статуса и накрая директивата 2006 относно майот Това са много правни основания в тази връзка, които трябва да бъдат обсъдени. Следните точки от дневния ред ще бъдат обсъждани по друго време. Точка 12. Нефинансовата информация ще бъде обсъден след точка от дневния ред 7. След това точки 5 и 6, марка на общността и законодателство относно марките ще бъдат обсъждани след точка 11 и точка 23, вмяната на становища относно свободното движение на гражданите, ще бъде обсъждана след точка 21. След това точка 27. Изслушването на госпожа Коми. Това ще бъде разгледано след точка 24. И накрая точка 25. Анулирането анулирането на становище 2013-96, която ще бъде обсъждана след точка 26. Това бяха точките, които ще бъдат обсъждани по друго време. Ако в тази връзка няма забележки, желания, други съобщения, дневният ред е прият. Не виждам някой да иска да се изкаже в тази връзка. Затова преминавам към точка 2 съобщение на председателя. Те са сравнително малко по отношение на, договор, на договорите с съвета относно законодателната програма 2014-2020. На 7 ноември тази година от 12.15 до 12.30, много кратък период, да се надяваме, че и безболезнено, ще има общо заседание с комисията Либе, т.е. трябва да бъде организирано. Според мен ще бъде добре, ако тази среща бъде реализирана. Преминаваме към точка 3, одобрение на протокола от, заседа... от последното заседание на комисията. Това е протоколът от 14 октомври. И тук не виждам някой да иска да вземе думата. Тогава преминаваме към точка 4. Това е докладът на госпожа Кастекс относно таксите за възпроизвеждане. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря също на всички колеги които значително измениха моите първоначални предложения, тъй като темата явно е важна за всички ни. Най-напред бих желала да благодаря на госпожа Ниблер, госпожа Гало, господин Кавада и въобще на всички е, които дадоха допълнителни доводи за тезата ни, че не могат тези такси да останат в непроменен вид. Искам да благодаря и на онези колеги Борис и други, които развиха идеята за вредите като отправна точка за изчисляване на таксите. Изменение 66 на Сесилия Викстрем също е много важно, тъй като се предлага да се махне системата на таксите. Но тук ми се струва, че влизаме в някои противоречия. Много елементи са предмет на моя доклад и съответно са предмет на измененията. Откроила съм 8, които ще изброя съвсем набързо. Най-напред системата на лицензиране и съвместимостта или взаимната допълняемост, респективно е, взаимната заменяемост е, на системата на лицензиране с системата е, на такси за частно копиране. В много от измененията се визира допълнителна система. Система, която допълва съществуващата уредба. Оставам скептично настроена към начина по който двете системи могат да се допълват взаимно. Отбелязвам, че Голямата част от колегите не предлагат просто да заличим и да заменим системата на събиране на такси с система на лицензиране по причини, които и аз съм изтъквала. Системата на лицензиране не гарантира справедливо възнаграждение на предходните правоимащи. И за това е, изключителните права стават безполезни е, за артистите и въобще за творците, докато системата на таксите позволява справедливо възнаграждение. Аз самата съм внесла е, обаче някои изменения в своя доклад. Съгласна съм с позицията на колегите Ниблер, Звевка и Борис, е, за това, е, че е, таксите трябва да се събират по местоживеенето на крайния потребител. А още повече, като се има предвид и съответната съдебна практика. За да се допълни тази уредба и за да се улесни събирането на таксите, мисля, че трябва Европейската комисия да бъде замолена да извърши оценка на е, уместността на създаването на е, портал, е, който да позволява на единен сайт да се обявяват продажбите, когато те се извършват от разстояние. Това е много важно при продажби в интернет. Това е смисълът на изменение 97. За прозрачността относно размера на таксите, бих казала, че съм против изменение 34 и 110 на госпожа Агиш, които са против основната насоченост на доклада. Господин Будо и госпожа Гало обаче са внесли изменения, които биха укрепили прозрачността. Необходимо е да има прозрачност в работата на организациите за колективно управление на авторските права и смятам, че директивата посветена на тази тема ни дава достатъчно гаранции. За изключенията съдебната практика изисква професионалните ползватели да бъдат освободени от задължението за плащане на тези такси. Аз съм за принципа или на възстановяване и осребряване, или на освобождаване. И тук искам да цитирам изменение 120 на господин Енгстрем и госпожа Викстрем, където се отхвърля възможността за осребряване при професионално ползване. Това не съответства на съдебната практика. Също така има и изменения, посветени на отделянето на част от събраните такси за социални и културни цели. Според мен това е една важна практика, която е развита в държавите членки с най-напреднала система на такси за частно копиране. Този принцип е потвърден от е, решенията на съда, по-специално от решението по делото Амазон. Необходимо е, е да има полза е, за крайния потребител чрез подпомагане на разпространението на културни произведения. 123, 124 и 129 са изменението, които имат отношение тук. 129 то третира рекламите. Необходимо е да има прозрачност за потребителите. Организациите, е, особено е, организацията на фестивали, е, които се ползват от подобни средства, трябва да дават необходимата информация, за да може потребителят да бъде уведомен. Не съм съгласна 25% да се използват и да се премахне таксата, както предлагат колегите Викстрам и Енгстрам. Най- перспективният елемент, бих казал, е свързан с разширяването на приложното поле на тази система към компютърната работа в облак. Тук явно опасенията са общи за мнозина колеги. Очевидно е, че е необходимо да започнем да мислим, за да знаем как какъв е, е статусът на това, което се съхранява в облака и се копира оттам. Е, колегите Гало, Кавада и е, Ниблер с изменени 160, 171 и други подкрепят изменения 25 и 26 идеята е да се замоли Европейската комисия да извърши оценка на този статус на материала в облаци и на отражението, което евентуална правна уредба може да даде. Защото в бъдеще ще се наложи да приемем такава уредба. Има една деликатна тема в моя доклад и ми се иска непременно да й обърнем внимание. Член 25 предлагам на комисията да започне размисъл за това обменът с нетърговска цел да се ползва с изключение от авторското право. и това да се включи в изчисляването на таксата за частно копиране. Естествено давам си сметка, че ни е необходимо точно определение на понятието обмен с нетърговски цели, обмен на файлове, на информация с нетърговски цели. Така че да не отворим вратата към натрупването на средства чрез реклама. Но мисля, че колегите, които най-много се противопоставят на таксата за частно копиране по съображение за свободата на потребителите и ползвателите, могат да намерят в това изменение равновесна точка, съчетание на по-висока степен на свобода за потребителите и по-малко ограничения а, или ограничителното тълкуване на понятието частно копиране. Това е съчетано и с намеренията да отразяваме техническото новаторство. Все по-лесно става да се копира, все по-трудно става да се контролира това, което се копира и в всяка от държавите членки сме наясно, че решението трябва да се търси в средното пространство между двете крайности такса от една страна или санкция за копирането, което струва много пари и много малко носи, защото много малко санкции дават някакъв реален резултат. Затова предлагам тук да започнем да мислим по тази тема, да направим оценка на въздействието. да видим дали има такава система, при която всички да печелят, правоимащите, да спечелят от едно допълване на таксата за частно копиране, а потребителите да могат да използват произведенията без над главата им да виси дамоклевият меч на санкциите. Това мога да кажа на този етап от разискванията. Естествено, и те първа предстоят двустранни контакти с всеки от вас. На 19 ноември в Страсбург ще се проведе срещата на, координатор... извинете, на докладчиците в Сянка. Надявам се, че сте получили поканите и там ще ви направя предложение за компромисни изменения. Те ще бъдат адресирани до всеки от вас, нали, по обичайния тристранен модел. Благодаря ви много за това, че ме изслушахте. Okay. Uh, благодаря, Франсуаз. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. За съжаление, госпожа Ниблер, която е докладчик в Сянка от наша страна, отсъства днес, тъй като е болна и любезно ме помоли да се изкажа от нейно име, да представя някои бележки от страна на НП. На първо място благодарам си към госпожа Кастекс за отличния доклад. Трябва да се каже, че това е сложна материя. Тъй като от една страна засяга нещо, което а, е част от всекидневието ни, а от друга страна е много хоризонтална тема. Това се вижда и от големия брой изменения. Те иллюстрират и още нещо, а именно, че има доста разнобой в мненията по отношение на авторското право. Така че можем да очакваме разгорещен дебат по темата в следващия мандат на този парламент. Групата на НП е съгласна с е, подхода на госпожа Кастекс на фундаментално равнище по отношение на таксите и на ползвателите, таксите и правата на ползвателите, особено що се отнася до възможността за такова частно ползване предвидена в националното законодателство. Нека привлека вниманието ви към връзката към една друга директива. Тази компенсация е задължителна, когато има ограничение на правата на авторите. Нека сега премина към измененията. Първо искам да изразя благодарността си към госпожа Ниблер която привлича вниманието ни към дългосрочните отражения на системата. А, система, която ще е по-добре адаптирана към цифровия свят, в който живеем днес. Законодателството все още има да доконва технологиите и развиващите се технологии, които буквално всеки ден са различни. И така това е едно обсъждане, което е изключително важно, което а, трябва да се проведе по теми като достъпа и ползването и в същото време позволяването на добро, а, добра компенсация за авторите. И така, измененията, които бяха подадени от нашата група, целят а, няколко момента systemami mm, e, licencyjnymi. To jest e, szalenie istotne. От една страна разглеждаме таксите като система, от друга страна лицензиите. Ние бихме отхвърлили идеята за въвеждане на връзки а, с, с поделянето на файловете. Това е нещо, което ще имаме възможност да обсъдим в бъдеще. Не можем, за съжаление, да подкрепим предложението на докладчицата да се замени да се заменят кампаниите срещу пиратството с кампании за въвеждане на такси и повишаване на информираността, тъй като ние смятаме, че не би следвало да се ограничават правомощите на държавите членки в това отношение. Това е изключително важен момент за нас. Важен момент във всички правни актове, които са свързани с промените в системата за авторско право. Наистина разбирам какви са значенията на технологичните технологичния свят, в който живеем, технологичните нововведения, но в същото време ние трябва наистина да защитаваме и възможността на ползване посредством цифровите технологии, но и да се спазва и авторското право. Още веднъж благодарности към докладчицата. Много важен принос за изграждането на новата система за авторското право в цифровия свят. Благодаря. Снимат ме. Благодаря. Виждам, че няма други желаящи да взема думата. Отиваме към следващата точка от дневния ред. Господин Балтасаре, относно нелоялните търговски практики, заповядайте. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. С този доклад нашата комисия иска да подпомогне комисията ИМКО Става дума за транспонирането на директивата за нелоялните търговски практики. Тук става въпрос за противоречията между тази директива и законодателството на отделните пазари на държавите членки. Бяха открити различни пропуски при транспонирането на директивата. Например, недостатъчното транспониране на задълженията по отношение на ценообразуването, сравняването на цените или по отношение на агресивните практики, в частност по отношение на авторските права. Има някои точки, които попадат в обхвата на нашите компетенции. Имам предвид най-вече това, че комисията напомни на държавите членки, че не са транспонирали директивата правилно. Да, има някои грешки в превода, което доведе до определени проблеми с разбирането. Разбира се, аз мисля, че директивата трябва да бъде транспонирана правилно, за да може да се подобри и повиши правната сигурност за хората, които работят в тази област, също и в трансграничен аспект. Ние имаме нужда от хармонизирано единно право на Съюза в тази област. Трябва да има по-строги национални разпоредби, в сравнение с тези в правото на Съюза, което може да доведе до определена правна несигурност за участниците на пазара в този сектор. Информационните технологии. Често предприятията, които работят в тази област, прилагат нелоялни практики спрямо потребителите. Тук трябва... най-важно е да се посочва коректната крайна цена, за да може потребителят да вземе информирано решение въз основа на наличните факти. Има и нещо много важно – саморегулацията и съответната организация в тази връзка. Всичко това играе важна роля за изпълнение на целите, поставени от Съюза. Това не може да замести националните или европейски инструменти, но тази саморегулация може да бъде приложена предварително. Тя може да доведе до там административният разход да бъде намален. Важно е да съществува база данни за наличните на национално ниво разпоредби, за да могат и потребителите, и участниците на пазара, предприятията, фирмите да бъдат сенсибилизирани. Според нас, правилата, прияти от комисията, не се прилагат достатъчно в отделните държави членки. За това е необходимо тези насоки да бъдат актуализирани. ще бъде от значение също и в рамките на консултации, проведени между различните заинтересовани страни. Госпожа Телер иска думата. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на господин Балдасари. Приветствам доклада по отношение най-вече на представяне на доклади пред комисията, що се касае до прилагането на правилата от директивата. Пилотните консултациите Пилотните консултации бяха използвани в различни държави членки, но не бяха направени заключения по повдигнатите въпроси. Например, Белгия беше изправена пред съда на Европейския съюз. Бяха задействани процедури по налагане на наказания това е важно по отношение на клиентите и потребителите. Аз съм. Аз ще представя някои незначителни изменения в следващите дни. Благодаря. Благодаря, госпожо Тейлър. Крайният срок за измененията е 11 ноември. Ако господин Балдасар не иска да вземе повторно думата, минаваме към следващата точка от дневния ред. Искате ли да вземете думата още веднъж? искам да благодаря на госпожа Тейлър. Надявам се, нейните изменения да ме убедят и съм сигурен, че ние гледаме на нещата по един и същи начин. Минаваме към точка 8 информационното табло. Господин Цвевка, вие имате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, не бенде му кше, стете. Най-напред. В известен смисъл ще поставя е, едно ограничение. Не мога да коментирам измененията, тъй като все още не са преведени. И затова не мога да ги коментирам. От тук само ще скицирам вижданията си по въпроса. Ако ми позволите обаче, накратко ще обобщя това, което ми е известно към този момент. Според мен то иллюстрира известна тенденция в внесените изменения – И няма толкова голяма разлика между тези изменения и тенденцията в тях и това, което предлагам. Някои от измененията са свързани с много предпазлива оценка на предложенията на Европейската комисия. Информационното табло в областта на правосъдието за пръв път се разработва от Европейската комисия и може би някои от нас все още не си дават сметка какъв е смисълът на цялото начинание. И за това е, предпочитат да бъдат предпазливи. Голяма част от измененията са насочени към изясняване на въпроси, които вече съм засегнал в доклада си. И аз не очаквам наистина да има проблеми с включването им текста на моя материал. Предложил съм някои компромисни изменения, изхождайки от разнообразните традиции на съдебните системи в държавите членки. И а, също така а, ролята на Комисията за ефективността на правосъдието. Ще кажа нещо, което многократно съм заявявал – няма да приема тези изменения, които предлагат идеята за по-добри и по-лоши държави членки от гледна точка на функциониране на съдебната система. Няма да подкрепя и измененията, които биха били насочени към заличаване значението на обучението за съдебния състав и персонала на съдебната система. Многократно сме обсъждали тази тема. Упражняването на правосъдните функции в днешно време изисква по-балансиран подход и обучение не само по време на курса за висше образование, но и при обучение на съдебните служители. Е, необходимо е много да се работи за управлението на делата в Европейския съюз. Като разбира се, се зачитат и съответните традиции на съдебните системи в държавите членки. Следващата седмица ще ви изпратя компромисни изменения, колеги и се надявам, че ще имаме възможност да ги обсъдим. Подчертавам още веднъж обаче, че няма големи разногласия между нас. Консенсусът просто ни чака за тъгала, така да се каже. И също така се надявам, че ще можем да приемем доклада на заседанието на комисията в края на ноември. Благодаря. В нашата комисия обсъждаме много важни теми, които много конструктивно могат да бъдат преложени на европейско ниво. Дори и преводът на измененията да не е готов, казахте, че на 26 ще стане това. И тъй като никой не иска думата, преминаваме към след... А, госпожа Тейлър, заповядайте. Аз мисля, че вече а, съм поискала думата, а пък не бях. Както вече а, споменах, когато обсъждахме преди това а, темата, приветствам това информационно табло за правосъдието, може би малко по-внимателно обаче от другите. Аз подадах няколко а, изменения към доклада на господин Цвивка, особено а, по някои теми, които читам, че търпят подобрение. Една от тях е отчитането на разликата в съдебните системи в Европейския съюз. Също така съм подала и едно изменение което а, показва, че въпросите, които бяха зададени към държавите членки, не са приложими. Ето защо те не са и предоставили отговор. Друг момент, който е важен според мен е, че информационното табло трябва да се ограничи в области, в които Европейския съюз има правомощие. А, така че а, да се разгледа евентуално обхвата на следващото информационно табло. Друго изменение съм подала а, за определенето на а, общи показатели, още из, измерими показатели, за да се а, отчете развитието. Също така смятаме, че наистина трябва да се отчетат именно разликите в съдебните системи, за да се получи добро табло от измерими показатели. Също така а, а, коментирахме и Комисията за ефективност на правосъдието. Благодарим а, на а, докладчика за работата. За съжаление, обаче някои от нещата не са достъпни все още само на полски. И сега се връщаме пак към господин Балдасар и неговия доклад. Благодаря. Всички знаете, че това предложение представлява известно изменение на директивата за, направната директива. Това е анализ по отношение на нефинансовата информация и нейното предоставяне. Comply or explain. Това е принципът. Тоест, предприятия, които не прилагат политики в този смисъл, няма защо трябва, извинявайте, трябва да представят информация защо не го правят. По принцип трябва да кажа, че подкрепям концепцията на комисията. Тя съответства на желанието на парламента да бъде прието законодателно предложение във връзка с предоставянето на информацията. Трябва обаче предприятията да разполагат с известна гъвкавост и да има сравнимост между информациите. Що се отнася до изискванията на инвеститорите и обществото, те също трябва да бъдат взети предвид. Преди да премина към измененията, бих искал да кажа нещо относно принципа Comply and Explain – за да не остане нищо неясно с оглед на задължителния характер на този принцип. Благодаря на председателя за тази възможност. Става дума за това. Предприятията да бъдат принудени да предоставят съответната информация. Те нямат избор, не могат да откажат, даже напротив. Принципът предвижда едно двойно задължение за предприятията. От една страна, те трябва да представят доклади по различни аспекти, а от друга страна, трябва да подават декларации в случай, когато прилагат определени политики в тази област. Измененията могат да бъдат разделени в две групи. От една страна са измененията от, техни, от техническо естество. Целта е тези изменения да адаптират текста, да адаптират измененията към текста на директивата. Има предложение за въвеждане на нов текст с промени, ако това се наложи. Това беше първата група. Втората група, това са изменения в съдържанието. И то с оглед на, на принципите, които вече посочих, т.е. гъвкавост и сравнимост. За да се подобри сравнимостта на информацията съществува и съображение, в което са представени най-важните теми, които са важни по отношение на отчитането, докладването. В информациите, например, трябва да съдържат данни за стойностите, парникови газове, за екологични и енергийни параметри. Всичко това има за цел – да се представят сравними подходящи информации за инвеститори, за потребители. По тази причина има още едно съображение, което съдържа до голяма степен общовалидни стандарти, които трябва да бъдат въведени. Има изменения, които са свързани с принципа на риска. Те трябва да бъдат обвързани с дейности, операции, продукти, търговски дейности на предприятията, за да, могат, за да може тази тема да стане още по-ясна. Винаги трябва да се следи информацията да бъде съвместима с търговската и производствена стратегия на предприятията – има също така предложение ръководните органи на предприятия да могат да ограничават представянето на тази информация, ако това би могло да окаже отрицателно влияние върху предприятието. Също така смятам, че това предложение е първа стъпка в смисъла на една по-добра социална отговорност на предприятията – По тази причина, може би няма. Е, може би по-добре от начало да не се приемат чак толкова строги разпоредби. Може би в началото не трябва да се обхващат всички предприятия, цялата верига на доставките. Според мен праговите стойности не трябва да бъдат променени. Същото въжи и за приложното поле. По-точно казано, приложното поле трябва да бъде разширено по отношение на принципа на due diligence. Този принцип трябва да бъде приложен по съответния начин. Има и една трета група изменения, които са свързани с нови теми. И във връзка с заключението на съвета от 22 май 2013 година. В този законодателен текст трябва да бъдат включени и специфични за отделните държави информации. Тоест, принципно смятам, че трябва да бъдат предприяти по-строги политики срещу избягването на данъците. В частност, защото днес в трети държави се предасят капитали, които наричаме данъчен оазис. Само по този начин може да се повиши доверието на потребителите в големите предприятия и в големите мултинационални компании. Това ще доведе до там, инвеститорите да получат достъп до повече информация относно стопанските рискове, за да могат да ги оценят. Това ще бъде добре за имиджа на предприятията, също така, за да могат да се оценят действията. Като по този начин потребителите ще могат да разполагат с портфолиото на дадено предприятие. трябва да бъдат отчетени и разнообразието в сектора и различните правни системи. Мисля, че в тази връзка пътуването, което председателят направи в Китай, беше много полезно. Както казаха някои от китайските ни партньори, определена информация може да бъде разглеждана като държавна или фирмена тайна и това трябва да бъде взето предвид. Говорихме и за правните аспекти, за различните рискове от разкриването на чувствителна информация. Важно е да можем да постигнем съгласие и времено да се постигне повече прозрачност, без това да е в ущърп на собствените ни предприятия. И имаме нужда от правна сигурност и по отношение на държавните органи в трети държави. Много важно е според мен представянето на информация с оглед на националните особености да бъде взето предвид трябва да се подхожда пропорционално, подходящо. По тази причина има и предложение за изменение на член 48 от директивата. Ще бъде възложено на комисията да провери правните разпоредби по отношение на задълженията за големите предприятия. Тоест, информацията да бъде представена на годишна база държава по държава. да бъде представена информация относно, относно данъци, относно получени помощи от държавата. Искам да благодаря на колегите за тяхното сътрудничество при разработката на това предложение. Искам да благодаря и на комисиите за представените становища, които бяха многобройни. Още веднъж напомням, че измененията трябва да бъдат представени до 12 ноември. Благодаря и благодаря за разбирането ви, че нашия, моят доклад продължи малко по-дълго. Благодаря на сега колегата Коферати, заповядайте. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Говорим за много важна разпоредба. свързана с тази комплексна тема – корпоративната социална отговорност. Ако своевременно се движим, в следващия мандат на парламента би трябвало да сме в състояние да направим преглед на целия пакет, уреждащ социалната отговорност на дружествата. Това, което е направил господин Балдасари е много качествено. Документът му е много подробен. Мисля, че не трябва да мислим за това, което ни предлага. Защото то съответства на досегашните ни обсъждания. Сега, искам да кажа най-напред нещо за поставената хипотеза. Да не се отчита информацията, ако това би било във вреда на интересите на дружеството. Мисля, че подобно ограничение може да лиши от смисъл цялата разпоредба по две причини. Ако дружеството преценява кое вреди на интересите му, това е доста субективна преценка, която ще се различава в отделните дружества, а това на свой реч ще доведе до значими последици. Второ, устройството на дружеството, организацията на работата и а, въобще начина на функционирането и екологичната политика, ако са неща, които вредят на дружеството и на неговите интереси, това означава, че съществува проблем. Ние не искаме информация за продуктите на дружеството, за неговите тайни, а за елементи, които трябва да бъдат публично известни. На следващото място. Изключена е възможността от докладчика да се дава информация за веригата за доставка и подизпълнителите. Това е нещо различно. Смятам, че трябва да имаме симетрия с оглед размерите на дружеството и еднообразието. Затова е много важно да използваме една и съща философия, като тази, която използвахме при търгъв, търговете. Същите прагове, както при търговете. Не трябва да има различни прагове. Тук прагът сега е по-висок от към брой служители, а не такъв, какъвто приехме при търговете където сложихме прак от 250 служители. Това прави по-трудна преценката на информацията, която, прави, която дава дружеството. И най-сетне мисля, че е много важно да има стандарти за отчитане страна по страна и да се знае дружествата какво правят от към данъчно облагане. Това е много важно за репутацията им, както и за конкуренцията на пазара. Да се разполага с тази информация е изключително важно. Особено важна е тя за правилната съпоставка и за стимулиране на растежа на пазара на основата на зачитане на установените стандарти. Благодаря, госпожа Тейлър. You, Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Балтазари за представенето на проекто доклада. Както съм споменавала и преди, предложението на комисията е много важно, защото е изключително важна и прозрачността, за да се подобри въздействието на предприятията върху околната среда и въпроси като разнообразието и а, социални въпроси от а, всякакъв характер. Няколко коментара имам по конкретни въпроси. А, радвам се, че сте а, добавили този призив за процес на а, обстойна а, проверка смятам, че този призив трябва да се превърне в част от основния текст на членовете, а също така и по отношение на веригата на доставки за предприятията. прозрачността на по-големите предприятия във връзка с човешките права и въпросите, свързани с околната среда, са също важни, за да може да се предприятия да отвратят катастрофи, като тези, които сме виждали в последните години. И аз съм подал някои изменения в тази посока. Изменение 8, което а, показва какво друго трябва да се съдържа във връзка с а, екологични, социални и а, трудови норми. Отново момент повдигнат от заинтересованите страни, тъй като няма достатъчно а, информация, която се изисква от първоначалното предложение. Имам известна загрижено, загриженост обаче по новия новата 19c за рисковете а, във връзка с предстоящи развития или въпроси, а, подлежащи на преговори, това, че те не трябва да бъдат разкривани. Разбирам логиката на тази разпоредба, но се притеснявам, че може да стане предмет на зло употреба в някои обстоятелства. Съгласна съм с комисията, че трябва да има а, избор за използваната рамка поради причини на сравнимост. Така че аз не предлагам и не налагам някаква рамка, но а, има редица познати такива, които се използват вече от а, предприятията на глобално равнище, на международно равнище, така че би било подходящо може би да се използват такива препознати системи и на европейско равнище и оттам да се промени Shell на May в текста и ще се радвам да чуя и другите колеги по тази дискусия. Госпожа Тайп, благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика за този подробен доклад също така за балансираните изменения. Първо искам да кажа, че не съм съгласна с тезата на комисията, че с повече прозрачност и повече задължения за информиране ще се подобри конкурентоспособността. В доклада се казва, че социалната отговорност означава конкурентоспособност. Не мисля и бих искала да кажа, че тези задължения водят до допълнителни разговори, което ще намали конкурентоспособността. Так му приключихме работата по директивата за информиране. В някои държави членки, тя те първа се транспонира, а ние вече искаме да им, пред, да им наложим нови задължения. Точно това е, което се критикува при нас в, Брюс, в Брюксел. В крайна сметка, крайният крайният ефект на изменение на представения доклад вече е ясен. може да стане така, че директивата ще бъде транспонирана и с нея ще се налагат все нови и нови задължения. Може да се окаже, че в рамките на транспонирането на директивата ще навредим сами на себе си. Много пъти сме искали от комисията да даде становище с интерес научих, ако правилно съм разбрала, че пътуването до Китай е довело до там, че с китайската страна е обсъждано представянето на някои информации и техният характер като държавни или фирмени тайни. Според мен е добре, че посещението в Китай е довело до този резултат, защото, както отдавна се казва и във връзка с посещенията в Русия и в Китай, това ще навреди на нашите предприятия. Не мисля, че това е нещо, което ще откриете в китайските, руските или в каквито щете законодателни системи. Според мен трябва да се разработи нов доклад, който да не е пряко свързан с вече представения. Всеки, който се е занимавал с директивата за информиране, знае, че държавите членки са подложени на натиск да транспонират директивата на време много често сроковете не са достатъчни. Има сериозен натиск, е, натиск за прилагане на разпоредбите и това вреди на прозрачността и представянето на информациите. Представете си само колко страници трябва да се е, изпишат допълнително. Вероятно много предприятия така или иначе го правят, вероятно това няма да им е, навреди, но ние говорихме с над 250 работници и предприятия, които бяха най-вече малки и средни предприятия. При нас в Германия ролята на малките и средни предприятия е много голяма. При всички случаи аз съм против намаляване на тези 500 работници на 250. Пледирам за да не трябва да създават прекалено много работни места в юридическите а, отдели на фирмите. И всеки, който е писал такива доклади, знае, че най-малко по отношение на времето, по отношение на времето трябва да има достатъчен период от време, достатъчен срок, за да може да бъде изготвен такъв отделен доклад, който да засяга прилагането на разпоредбите. Искам още веднъж да благодаря на докладчика, че всичко това не може да влезе в доклада за състоянието на предприятията, че тези информации трябва да бъдат проверявани. Ние също взехме решение да разработим програма за обучение на аудитори и това доведе до сериозни допълнителни разходи. И се връщам пак на изходната точка. Тоест, всичко това няма да подпомогне конкурентоспособността. Първо, ще се стигне до много високи разговори, а, разходи извинете, в юридическите отдели. И Що се отнася до 500-те работници, може би при предприятия, които имат няколко хиляди работници, това няма да е трагично, но при други предприятия, които нямат толкова капитал, които нямат достъп до чужди капитали, това за тях ще бъде много сериозен проблем за предприятия, които изобщо нямат интерес за работа навън. Независимо дали са в екологичния сектор или другаде, те просто няма да могат да бъдат в състояние да отговорят на тези изисквания. Това ще доведе до допълнителни разходи, но няма да доведе до нищо ползотворно. Затова настоявам предоставянето на информация да бъде отделено от другите задължения. Нашите пазари се, са, се намират в много сложна конкурентна обстановка и нямаме право да им налагаме прекалено големи допълнителни разходи. Нашата либерална политическа група обсъди това. Трябва обаче да кажем, че когато се налагат допълнителни разходи, трябва да се знае как те ще бъдат компенсирани. Това няма как за 5 минути да бъде решено и след 5 минути да се налагат нови разходи и след 5 минути отново да приемаме нещо друго. Госпожа Лихтенберг, заповядайте. Благодаря, господин председател. Става дума за много важни неща в доклада и ще го кажа много дипломатично. Това става въпрос за измененията, предложени, внесени от други комисии. Аз поисках думата, за да кажа, че разбира се, тук става въпрос за конкурентоспособност, която за Европа е много важна. Преди всичко обаче става дума за а, имиджа, за реномето на големи предприятия. Всички знаете ужасните случаи с с горящите фабрики в Бангладеш, за многобройни други случаи, които доведоха до там, че не само трябваше да бъдат обсъдени в Европейския парламент, но и станаха част от тази директива за предоставяне на информация. Именно това са процеси, които ние трябва да приложим на европейско ниво възоснова на подходящи законодателни проекти. Става дума за репутацията на големи предприятия по отношение на споразуменията за свободна търговия в един глобализиран свят. По съдържанието и господин Коферати вече каза колко е важно тук да има кохерентност. Всичко това, което искаме да наложим, трябва да пасва, да бъде, да съответства на това, което вече сме приели. Държавите членки така или иначе имат достатъчна работа с транспонирането на директивата за осигуряване на прозрачност. По отношение на принципа за риска, смятам, че идеята на комисията е добра, т.е. представяне на информация държава по държава. И накрая искам да кажа нещо за праговите стойности. Това ще предизвика политически дискусии. Някои ще кажат, те трябва да бъдат по-низки, други ще кажат по-високи. Мисля, че ще бъде правилно праговете да бъдат възможно най-низки. Според мен 250 работници е достатъчна бройка по мое, становище, мое мнение. Благодаря. Госпожа Лихтенберг, заповядайте. Благодаря. Разбира се, първата реакция често е, ох, пак ли, отново ни натоварват с нещо, предприятията натова... биват натоварвания, те се борят с една силна конкурентна среда. Да, тези изисквания за прозрачност не са паднали така от небето или не, или, и не са дошли, защото някой бюрократ така е решил. Те са свързани с трагичен опит. И тук искам да кажа нещо важно за веригата на доставките. Най-вече в производствената верига, в веригата на доставките има неща, които станаха известни и които хвърлиха много, много отрицателна светлина върху определени области на пазара. Ако ние в Европа смятаме, че сме общество на ценностите, трябва те да играят конкретна роля в, и в нашите действия. Иначе просто не може. В крайна сметка става дума и за това, много, че много от тези големи предприятия и днес правят големи разходи за публикации и излагат, представят своят, голяма част от своята дейност на пазара. И ако сега всеки, всяко едно предприятие прави това, например, ако се демонстрира един определен проект в Африка, като а, един пример за това, което се прави в други части на света, и ако едно друго предприятие реалистично и открито представя своите доклади, тогава вече имаме неравенство по отношение на конкуренцията. Това ще има а, лоши последици върху предприятията, които имат положителен имидж на пазара. Това е много важна стъпка, за да се гарантира прозрачност в начина на производство в големите предприятия. Мисля и съм сигурна, че а, натоварването не е чак толкова голямо. То ще се промени от, а, от едно чисто рекламно техническо перо до, а, до едно разумно и а, прозрачно перо в бюджета на предприятията. Ако в производствената верига се случват неща, като например тези големи пожари в азиатските големи предприятия, трябва да се направи нещо. Това изискване за прозрачност ще създаде основа, която ще осигурява яснота. Ще може да съществува производство, ориентирано към печалбата, което обаче ще уважава и правата на човека и екологичните аспекти. Все повече хора вземат предвид това, когато вземат решение да купят, когато вземат решение да инвестират. Затова мисля, че тази тема е важен елемент за бъдещето. За мен едно е особено важно. По отношение на веригата на доставките, цялата верига – тази верига трябва да бъде изцяло прозрачна. Става въпрос, например, за търговете, проблемите с, подизпълнител, с подизпълнителите, прехвърлянето на, информа... на отговорност. Като тази отговорност се размива между отделните участващи в определената процедура предприятие. Въпросът за отговорността по отношение на подизпълнителите трябва да бъде изяснена в достатъчна степен. Мисля, че и неща като социалната отговорност, отговорността за околната среда трябва да бъдат разгледани. Видяхме в Китай и замърсяването на въздуха, което е, се, на което изобщо не се обръща внимание. След няколко години това замърсяване може да се окаже много съществено за целия свят. От само себе си се разбира, че тази отговорност на предприятията, която преди много години бе, се разбираше от само себе си, трябва отново да бъде възстановена и да бъде вменена като задължение. Аз съм съгласна с някои от измененията. Ще внеса и аз самата няколко. Смятам, че този доклад е много важен. Мисля, че това е един вид рамка на начина по който се разработват докладите. Аз самата разгледах няколко веб-сайта на фирми, които сами предоставят такава информация. Занимавала съм се малко с реклама. Наясно съм колко струва това. И след като те струват толкова много, би следвало да представят поне до някъде коректна информация, а не нещо прекалено обобщаващо, което в крайна сметка не казва нищо. Тоест, тази информация трябва да предоставя достатъчно конкретни данни във връзка с правата на човека, във връзка с екологичните аспекти и по-точно, че те биват поставени в центъра на внимание на това предприятие. Например, в четоводството, ако ги питате как те са били включени в този процес – ще трябва и те да бъдат поставени под този общ покрив на прозрачността. И то най-вече възоснова на отрицателните новини от последно време. Благодаря. И накрая, господин Балдасар, като докладчик, заповядайте. Благодаря, господин председател. Всъщност, искам да благодаря на всички колеги евродепутати, които се изказаха, макар че позициите им бяха различни. Някои е, бяха прекалено ограничителни, други пък, е, според мен, прекалени. Мисля, че в доклад от подобен характер, при законодателство с подобен характер, не можем да подхождаме противно на дружествата. Трябва да се работи заедно с дружествата. И сега голям брой дружества подкрепят идеята за прозрачност, разисквайки е, и разглеждайки предоставянето на тази информация като конкурентно предимство. Така че Вземам повод от казаното от госпожа Тайн тук. Не трябва да говорим само за допълнително натоварване. Естествено, че европейските предприемачи трябва да работят с определена степен на свобода, но повече информация, по-добро познаване на това, което прави едно дружество на плоскостта на трудовото право, на плоскостта на опазването на околната среда, това може да създаде по-добра, по-добра репутация на дружеството и да съставлява основа за по-добри отношения и с потребителите, и с инвеститорите, естествено не можем да вменяваме на дружествата задължения, които биха попречили на конкурентоспособността им на пазара. Затова разбирам призивите за последователност. Но когато се говори за пределите, които задаваме, когато даваме е, възможност на дружествата да откажат даването на информация, тук се ограничаваме до хипотезите, в които има риск. Зная, че е, да кажем, когато дружествата е, водят преговори в е, Бирма или в Нигерия, в някои случаи, за да се даде път на тяхната стратегия, може те да бъдат освободени от задължение. Но прозрачността на информацията с нефинансов характер и разпростирането на тази прозрачност към веригата на доставки съответства на всички наши постъпки до сега, но трябва да сложим прак. Ако хванем всички подизпълнители, всъщност е, това задължение ще се окаже вменено и на по-малките дружества. В идеалния случай предоставянето на информация с нефинансов характер е, ще бъде още по-обширно, още по-широко, но все пак в Европа сме решили да се ограничим до сравнително големите дружества, като сме сложили и определен финансов прак. Ще взема предвид, т.е. ще се постарая да взема предвид максимално всички предложения. И благодаря за положителното становище, което изразиха мнозинството колеги в комисията. Бих искал само да подчертая едно – Ако говорим за Русия и Китай, опасявам се, че точно тях не бих посочил като примери за прозрачност при предоставянето на информация. Не мисля, че можем да използваме точно техния модел за Европа. Благодаря. Господин Балтазаре, 12 ноември е срокът за изменение. Така стигаме до точка 9 от дневния е, ред. несъстоятелността. Това е моят доклад. Две от измененията засягат допустимостта на процедура по несъстоятелност без съдебен контрол в отделните държави членки. Госпожа Лихтенперкер също е внесла много изменения, които според мен са много полезни. Става въпрос за прецизиране на процедурите по несъстоятелност някои от моите изменения са в същата посока. Също и за политическата група на социалисти и демократите. Има проблем с изменение 77, удовлетворяване на работниците от мас, паричната маса на предприятието. Според мен това не е лесно за решаване и трябва да видим как в това изменение да бъдат съгласувани интересите на всички заинтересовани страни. Според мен има изгледи, ако успеем да постигнем съгласие в тази комисия, ще успеем и без големи трудности ще стигнем до компромис. от съвета знам, че там съществува голям интерес по този въпрос, така че можем да започнем преговорите скоро. Разбира се, и комисията е на това мнение. И някои забележки, които искам да направя като докладчик от ваша страна. Дали има нещо? Господин Палдасар, господин Коферати, заповядайте. Благодаря. Благодаря за тези бързи коментари. Искам и аз да направя няколко от своя страна. Тъй като това се отразява на различните групи в различна степен. Когато а, погледнем а, моите изменения, се вижда, че става въпрос за страната на работниците, Трябва да има достатъчно начини и достатъчно средства да ги защитим, когато има нужда да бъдат защитени, за да не бъдат наказвани два пъти. има най-различни условия на освобождаване от а, длъжности и смятам, че е съвсем подходящо да се разграничи всичко това. За мен това е важно, за да се ограничи риска от а, избиране на най-изгодна юрисдикция. Също така трябва да има и времево ограничение, за да няма възможност да не се спазват предвидените разпоредби, за да няма така наречения форум шопинг или избиране на най-изгодно най-изгоден съдебен форум или съдебен туризъм. Измененията, които съм предложил, са в съответствие с вече обсъденото от нас и Смятам, че наистина просто трябва да организираме текста, за да бъде максимално ефективен. Разбира се, имаме някои разлики. но а, наистина трябва да се погрижим за тези с по-малко късмет. Трябва да защитим техните права. Съвсем накратко, господин председател, може би не стана а, ясно, но ми се струва, че а, от това, което казвате, излиза, че в една от държавите се иска извън съдебна а, възможност за производство по несъстоятелност. Искам просто да а, изясня дали за това ставаше въпрос. Това ли ни казвате вие, защото той имал, би имал много съдебен много сериозен ефект върху останалите държави. Също така искам, така и така съм взел думата да коментирам казаното от госпожа Лехтенберг за Китай. Ако има доклад по този въпрос, било то от нея или съставен от друг член на този парламент, много бих бил заинтересован да разгледам този доклад, да следя процеса. Последният въпрос беше към мен. Това е сериозен проблем, който беше засегнат най-вече от колегите от Обединеното кралство по отношение на процедурата по несъстоятелност. Това трябва да бъде обсъдено, какво може да се направи, при какви обстоятелства може да стане, за да може да функционира устойчиво и да се стига до правилните нарушения. Ще говоря с Карин и ще видим дали може да се постигне компромис. Второ, това, което каза господин Коферати, е, да, има интереси, които трябва да бъдат защитавани в рамките на процедурата по несъстоятелност. В различните държави членки обаче има различни системи за защита на работниците. Има застраховки, например привилегировано удовлетворяване и други неща. Е, трябва да имаме една правна разпоредба, която да бъде хармонизирана. И когато правим това, трябва да сме сигурни, че го правим разумно и смислено. Имаме достатъчно време. Гласуването е чак на 17 декември. До тогава ще има възможност докладците в Сянка да се свържат с съответните е, контакти и да постигнат е, някакво решение, за да може през декември парламента да приеме съответния доклад, който да бъде подложен на преговори със съвета. Не мога да кажа нищо за пътуването до Китай но от време, може би в някакъв момент членовете на делегацията трябва да разкажат какво се е случило там. Няма повече изказвания по тази точка от дневния ред. Сгласуването е на 17 декември. Следваща точка – заседание на координаторите. А обаче сега да видим дали координаторите са се събрали. Май някои от тях липсват. От либералите не виждам никой. През листите госпожа Регнер, госпожа Лихтенбергер, господин Цвевка е тук. А когато дойде колега от либералите, можем да започнем. Kleines Geschenk oh. Staatsgeheimnisse.